направил по-различно заключение от останалите колеги. Считам, че помощта за развитие на Афганистан трябва да бъде преустановена възможно най-скоро. Председателката, благодаря. С това приключваме разискванията по тази точка. Гласуването ще бъде утре в 11.30. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладът на госпожа Никол Кин Нилсън за стратегията на Европейския съюз за Централна Азия. Най-напред искам дам думата на докладчика госпожа Кил Нилсен да представи доклада си за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. От четирите години, как беше създадена стратегията за Централна Азия, много беше постигнато. Имаме редовен а, диалог по човешките права. Бяха за подети важни инициативи. Обаче в светлината на арабските революции и в контекста на изтеглянето на международните сили от Афганистан, като се имат предвид е, трагичните събития през юни 2010 година, ограниченията на нашата стратегия днес са много по-видими, което изисква тя да бъде преразгледана. Разглеждането на тази стратегия от службата за външна политика е предвидена за 2012 година и в нашия доклад трябва да направим ключови препоръки възоснова на следните констатации. Ние трябва да включим а, нашите а, цели в ефикасни програми. Европа не се вижда достатъчно в а, Централна Азия. Целите на нашата стратегия са скромни и застрашени. Ние не подкрепяме достатъчно гражданското общество, независимите медии и защитниците на човешките права. Понякога проправителствени фондации получават нашата помощ. Европейският парламент е убеден, че ни трябва нов подход – възоснова на сигурността на гражданите на тези страни и на регионалното сътрудничество. Всички действия, проекти, инициативи трябва да се ръководят от нуждата за а, върховенство на закона, защита на човешките права. Много отдавна обръщаме повече внимание на стабилността на режимите за сметка на човешките права. Но стабилността, която се базира на потисничеството, не може да трае. Арабският свят ни го показа. Не трябва да повтаряме нашите грешки, трябва да можем по-бързо да отговорим а, на да запълним празнотата, която а, може да зейне а, при един етнически конфликт. В Казахстан повече от 6 месеца синдикатите стъчкуват, въпреки а, а, крутите мерки на а, правителството. На 15 ще се проведат избори в едно много напрегнато социално положение. Трябва да, имаме, да бъдем честни и откровени, да кажем на казахската власти, че ние ще направим своите изводи от всичко това и те ще се отрази на наше споразумение за сътрудничество. Human Rights Watch вчера публикува сведения за неописуемите изтезания в затворите на Узбекистан. В Ташкент защитниците на човешките права наскоро, на човешките права наскоро бяха арестувани. Ние чухме госпожа Аждан, тук да говори, че правата на човека трябва да бъдат основа на цялата наша външна политика. Затова, според нас, трябва да ревизираме нашата политика към Централна Азия. Особено а, а, необходимо е парламента да постави условията за нашите изисквания във всички наши подходи, за да можем да кажем по-ефикасна подкрепа на независимите медии, гражданското общество. Ние не можем да бъдем честни към една част от света и да не реагираме на нарушенията другаде. И накрая нещо за регионалното сътрудничество. Предизвикателствата, които са изпратени тези страни, са големи. Необходим е координиран подход, използване на ресурсите, прекратяване на трафика на наркотици и оръжия. Защото всичко това застрашава сигурността и стабилността на Централна Азия, но също така и на Европа. Затова препоръчваме Европейск, на Европейския съюз да изиграе ролята на посредник, който да подпомогне диалога. За тази цел предлагаме създаване на парламентарен форум АДХОК, на който Европейският съюз, чрез своята парламентарна делегация, да предложи на, предложи на пете централноазиатски страни заедно с тях да заседава и да сподели а, полезният си опит. Благодаря. Сега преминаваме към процедура а, об... привличане вниманието на председателя. Има пет записани. Първо, господин Кели. Аз много харесвам доклада. Той има много какво да предложи, както за Европейската стратегия, така и за петте страни, за които става дума. Европейският е, съюз разработи стратегия от 2007 година и постигна сериозни успехи в е, този регион. Но трябва да направим и много повече. Трябва да се борим за законност, за защита на човешки права, за развитие на транспорта, за проекти за качеството на водата и така нататък. Мисля, че ако работим в тясно сътрудничество с всички партньори от района, това ще бъде много добре. Би следвало да се създадат форум на срещи на високо ниво между Европейския съюз и Централна Азия, за да може да се решават въпросите заедно. Благодаря, господин Кели. Сега госпожа Тикао. Благодарение на търговския и енергиен потенциал на Централна Азия, както и в общ интерес на страните от този регион и Европейския съюз относно сътрудничеството. Ние подкрепяме програмата на Европейския съюз за района на Кавказ и на Черноморския регион. Следва да отчитаме, че в региона се намират важни газови находища. Проекта на Буко ще допринесе за пренос на газ от този регион за Европейския съюз, което ще подобри енергийната сигурност на Европейския съюз. 3,5 милиона души живеят в региона, който е богат на петрол и газ и експлуатирането на тези ресурси може да допринесе до подобряване на благосъстоянието им. Необходимо е да се предприемат инициативи за прозрачност на индустрията. Благодаря. Госпожа Алфано има думата. Благодаря, госпожа председател, господин комисар. Госпожа, госпожа председател, господин комисар. Не се беше извинявам се правата, човешките права непрекъснато се нарушават в тази част на света. На 6 октомври в Казахстан беше арестуван оператор. По този начин журналистите не могат да си вършат работата и да ни предоставят информация за това, което става в Казахстан и в околните страни. Не е случайно, че когато се нападат журналисти, им се конфискуват лаптопите и материали, които са заснели, стачки и други протести в района. Комисията трябва категорично да осъди подобна практика, когато преговаря от името на Европейския съюз с тези страни защото а, нарушенията на правата, на свободата на печата са много сериозни. Трябва да се седне с работниците в Казахстан, с работниците и в петролният а, отрасъл, да се намери а, решение на сериозните проблеми. Господин Борис. Благодаря на докладчикът. Аз съм член на делегацията за Централна Азия и подкрепяме принципите на стратегията, но по отношение на човешките права трябва да дадем отговор на въпроса дали ще бъдем участник на международната сцена, която застава за развитието и за подкрепата на тези права и ще работим и с други организации като ООН, защото така ще бъде много по-ефективно. И второ, трябва да мислим и за енергетиката. Набуко, проектът Набуко се бави, китайците работят по отделен газопровод и започват да ни изпреварват. Смятам, че трябва да работим много по-ефективно в това отношение – освен това, трябва да се отнасяме по различен начин към отделните страни, защото нивото на демократично развитие във всяка отделна страна е различно. И ако отчитаме всички тези аспекти, ще имаме много повече успех. Благодаря, господин Пашка. Трябва си... Благодаря, господин председател, господин комисар. Трябва да разбираме, че този регион има силно влияние на Русия. Има силни традиции в управление от руски тип. Ако искаме да помогнем на този регион, трябва да упражним своето влияние там. Ако се оттеглям, ние ще оставим целия регион на такива страни като Китай и Русия. Хората, които живеят там, няма да има друга альтернатива. Те няма да имат визия за по-добро общество. Затова аз считам, че трябва да сме настойчиви и да се опитаме да съчетаем економическото сътрудничество с подкрепа за правата на човека. Тъй като правителствата на тези страни, ако считат, че проектите ни допринасят за по-висок стандарт на живот, те ще бъдат по-готови да толерират права на човека. Ако нашите проекти са полезни за тях, те ще бъдат по-готови да приемат нашите критерии за права на човека и ще променят структурата на своите общества. Аз считам, че трябва да работим в по-глобален плат, за да получим незабавен успеха. Комисаря Антур има думата. Благодаря. Имате думата, господин комисар. Госпожо председател, почитаеми дами и господа депутати. Резолюцията за прилагането на стратегията на Европейския съюз Централна Азия е навременна. Този регион има все по-голямо значение за Европейския съюз. Той граничи с Афганистан и е свързан с сигурността, заплаха за Европейския съюз, трафик на наркотици, тероризъм и така нататък бедността в някои от централноазиатските страни и, и а, реформите, които са необходими, са източник на а, важни проблеми, свързани с сътрудничеството и сигурността. Районът е много богат на природни а, богатства. А, материали, които се изнасят а, за Европейския съюз и допринасят за нашата енергийна сигурност. Има сериозен интерес в страните в района да, укрепяват, да укрепват отношенията с Европейския съюз. След приемането на стратегията от съвета през 2007 година, с ограничени средства и за кратко време успяхме да, значително да активизираме отношенията си с Централна Азия правим всичко възможно да, да помогнем на страните от Централна Азия. Подкрепата за демокрацията там е пример за полезността на тези отношения. Установихме диалог на високо равнище между страните от региона и Европейския съюз на ниво външни министри – Разговаряме и по въпроса за човешките права с и петте централно-азиатски страни. В областта на енергетиката в, скоро време реално ще стане транскаспийският тръбопровод с участие на Туркменистан, като се използва и същият коридор. Говорим за политиката по отношение на водоснабдяването, за да може в, в тази част на света да се а, е, осигури а, е, достатъчно чиста питейна вода. Европейския съюз е, участва активно в, в реформата на образованието в тези страни. Имаме също така и програми за техническо сътрудничество и за борба с трафика на наркотици. Колкото до международните финансови институции, Европейската банка за възстановяване и развитие продължава да бъде първостепенен инвеститор, главно в частният сектор в тези страни. Също така разширихме мандата на Европейската инвестиционна банка, за да може тя да работи в областта на опазването на околната среда и енергетиката в Централна Азия. В Киргизистан, Таджикистан и Узбекистан вече имаме е, делегации а в бъдеще има и в Туркменистан постоянно представителство. Региона продължава да се преживява сериозни трудности. Още много може да се направи в нашите отношения. Положението с човешките права е повод за загриженост, както беше посочено а, а, от редица изказали се. Необходимо е да работим в тази деликатна, но много важна област. Необходимо е да увеличаваме видимостта на Европейския съюз и да повишаваме ефективността на нашите програми. Като се имат предвид ограничените финансови ресурси, координирането на помощта с другите международни донори е много важно и то трябва да се подобрява и интенсифицира. Тъй като средствата ни са ограничени, е, трябва да насочваме помощта си, както с право се подчертава тук, в е, най-важните сектори. Е, една от важните цели остава борбата с бедността в Киргизистан и Таджикистан, които получават преди всичко нашата помощ. Региона е много разнообразен – и по ключови въпроси, като управление на водните ресурси, на границите и така нататък, петте страни върват по свои различни пътища в зависимост от индивидуалните си нужди и цели. С Казахстан, например, неодавна започнахме преговори за усилено партньорство, споразумение за усилено партньорство и сътрудничество, което ще бъде първо подобно споразумение в региона. В заключение ще кажа, че Европейският парламент може да изиграе важна роля в, нашите отношения с Централна Азия. Ние приветстваме ви посещенията на вашите представители, интерпарламентарния диалог и по-активното участие на парламента в, в отношенията с тези страни. Приветстваме и доклада на Европейския парламент който ще допренесе за предстоящият преглед на тези отношения. Поздравявам докладчика, благодаря господин комисар. С това приключваме дебатът по тази точка от дневния ред. Ще гласуваме утре в 11.30. И сега минаваме към следващата точка от